Ние е, чуваме решението на депутатите за решението на нашата комисия. А, а, а, а, господин Кемал ни е напуснал. Така че, тъй като господин Келмал беше четвърти заместник председател, ние трябва да изпратим да procedura elettorale e per ascoltare in particolare да изберем нови заместник, четвърти заместник председател така че Господин Камал напусна комисията така че той увакантява е, място на заместник-председател и е, съответно е, предлагате да изберем нов заместник-председател на негово място. Нали така? Господин Ханан го няма, нали? Аз би трябвало е, да е тук, след като е четвърти заместник председател, защото групата не е готова да гласува за отсъстващ депутат. Може би господин Дъв може да ни каже нещо по... Sono limitato a dire che l'ordine del giorno Io non ho detto che si deve eleggere e non ho fatto la proposta di nessun nome. Mi sono limitato a dire не е имало предложение по този въпрос до сега. Казах, че леко изменяме дневния ред, защото трябва да обсъдим именно този въпрос, а ще вземем решение, когато стане възможно сега. Нека приемем днешния дневен ред. Бяхме предвидили да има избор на втори заместник председател – Естествено, че трябва да спазим и член 135 от договора, предвиждащ, и 136, раз, предвиждащ избора на този заместник председател. Ако сте съгласни с така предложения дневен ред, нека да го приемем за одобрен. Припомням, сега сме на втора точка, съобщение на председателя на заседанието на 1 февруари. Припомням само, обсъдихме докладчиците. От НП беше номиниран докладчик за бюджетната процедура 2012 година. Освен това, беше номиниран докладчик за междуинституционалното споразумение за сътрудничество по бюджетни въпроси първоначално. Аз трябваше да бъда докладчик, но сега ще е заместник председателя Дасиковски. Освен това, припомням, от, все още сме на точка съобщения на председателя. Припомням, че на заседанието при закрити врати се занимахме с присъединяването към Европейската конвенция по правата на човека. Някои от сега присъстващите присъстваха и на заседанието но работите по присъединяването ще приключат с още две заседания през март и през май. Освен това, председателският съвет реши да се създаде неформален орган, който да обедини представители на Европейския парламент с представители на, парла... на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Ние номинирахме преговарящия от нашата комисия. Бях номиниран и аз, а сега политическите групи имат възможност да посочат по един представител на политическа група. Нещата трябва да станат възможно най-бързо. Както беше казано преди малко на заседанието, колегата Гереро ще обобщи предложенията, за да може групата да се заеме с работата си колкото може по-бързо, защото предстоят заседанията през март и през май, а преди март тази неформална група трябва да заседава. Това бяха моите съобщения. Сега точка трета. Вие се съгласихте да имаме точка трета избиране на четвърти заместник председател, след като господин Камал ни напусна. Европа на консерваторите и реформаторите поискаха да номинират колегата Фокс. Присъства ли той тук? Altre proposte per questa nomina ако имате други предложения, заповядайте. Господин председател, нямам нищо против. Искам даже да благодаря на колегата Фокс за това, че проявява готовност да се заеме с задачата. Той винаги присъства на заседания на комисията, така че му благодаря, че приема предложението. Председателят, ако нямате други предложения, Смятам, че можем да считаме колегата Фокс за четвърти заместник председател. Честито, господин Фокс! С което преминаваме към най-важната точка от днешния дневен ред, а именно изменение на член 136 от договора. Тук ли са докладчиците? Колегата Верховщад поиска думата. Благодаря, господин председател. Моля да ме извините за това, че веднага искам думата още в началото, но трябва незабавно да напусна, за да отида на председателски съвет с господин Трише по същия въпрос. Така че да организираме програмата малко по-гъвкаво и това зависи повече от председателския съвет, не от тази комисия. Така че днес а, а, имаме тази тема, след 10 минути по изменение на договора имаме а, заседание в председателския съвет, след това има и а, две обсъждания с двамата докладчици, с господин Трише. А, т.е. три заседания, които се провеждат по едно и също време на най съща тема. И наистина е невъзможно да се участва в тях. Така че поисках думата, за да ви изложа моята гледна точка, тъй като дискусията вече е започнала. на предишното заседание и в е, близките седмици ще продължи тази дискусия. Е, обсъждах въпроса с господин Брок, с господин Галтиери, но смятам, че е важно да продължим дискусията в нашата комисия. И ако ми позволите, господин председател, Нека да започна с една телеграма от господин Вебер, агенция Reuters. При два часа постъпи тази информация. Казваме, че, казва се, че това ще е наследника на господин Трише. Ех, разбира се, всичко може да се случи. И само след като ви назначат, вие сте назначен реално. Но така или иначе това се говори. Какво се казва в тази информация в 2.15 публикувана? На английски ще прочета информацията, тъй като е на Reuters планетарния фонд, промените в бюджетните правила на Европейския съюз не са достатъчно амбициозни и се дава прекалено голяма възможност на правителството да управлява това. Това беше казано от тези, които определят политиката на Централно Европейската банка. Французите и немците искат всъщност да разводнят правилата и това може по потенциално да спре процеса, който се прави е, в е, сегашната система и продължава и за целта трябва да се промени е, пакета, който е на масата. Това не е наша работа, това е работа на комисията ЕКОН. Именно те обсъждат е, шесте правила по економическото управление. Защо всъщност това е свързано с е, работата на нашата комисия? Господин Вебер, но и главният економист на ЕЦБ го е казал, господин Трише също го е казал. Всички, е, които е, отговарят за управлението на еврото, казват, че е, пакетът, който е бил внесен от комисията, който е поставен на масата и на съвета и на Европейския парламент, не е достатъчен. Ние знаем това. Държавните и правителствените ръководители преди два дни започнаха да работят по мониторинга е, по е, това, което ще последва по втори пакет за економическо управление, защото те знаят, че успоредно с Валутния съюз трябва да има економически съюз, защото просто няма смисъл да продължаваме както до сега. Но ние, както парламента, така и съвета, официално е, на масата имаме само пакет с 6 проекта, 4 от които при съвместно взимане на решения, два от тях изискват мнението на Европейския парламент, и по тях именно ние ще дадем нашата позиция и можем да водим преговори със съвет. Какво казва господин Вебер, както и господин Старк и господин Трише? Проблемът с този пакет е в това, че съветът, т.е. държавите членки, трябва да дадат е, зелена олинца преди да се започне процедура за бюджетен дефицит. Това е всъщност слабата страна на този пакет. Защо? Защото съветът, разглеждайки член 121 и 126 от договора, казва, че първо трябва съвета да вземе решение за такава процедура, преди комисията да предприеме съответните санкции и преди е, да има е, съответното блокиращо мнозинство, което да блокира това решение. И всички смятат, че именно това е слабото място на пакета. В миналото, аз съм минал през това в течение на 9 години и един-два пъти съм е, се сблъскал с този проблем Имаше държави, които не спазваха пакта за стабилност, но е, не беше е, е, започната никаква процедура, независимо от това. Съвета не е взимал такова решение, така както го изисква сега договора, без да се променя пакта за стабилност. Какво означава всичко това? Това означава, че парламентът трябва да обмисли този въпрос. Наистина не може. Нещата трябва да се задвижват автоматично, а не полуавтоматично. Или частично автоматично. Или автоматично падат тези санкции, или а, не. Така както няма малко бременна жена. Тя или е бремена, или не е. Аз лично нямам такъв опит, разбира се, но знам, че това не съществува. И така, идеята е да се засили, да се подсили този пакет. И именно това се обсъжда в комисия ЕКОН в момента. И е, има гласове, които твърдят, че има, и аз така смятам, е, член 133 от договора дава такава възможност, без е, да се нужни изменения. В този член се казва, че парламента и съвета заедно без да бъдат накърнени правомощията на ЕЦБ, по обикновената процедура могат да предприемат всички необходими мерки за използване на еврото. И един добър адвокат е, съвсем е, спокойно може да се позове на член 133. Той задвижва е, този автоматичен характер на пакета. И това наистина ще бъде огромна крачка напред, ако комисия ЕКОН вземе подобно решение достатъчно е ние да го посочим в нашето становище. Втората възможност. Някои казват да, но не е достатъчен текста на член 133. Тук са визирани по-скоро технически аспекти, технически мерки. А, за да станат за да се прилагат автоматично тези санкции, трябва нещо по-различно от казаното в член 121-126 да се предприеме, например в член 136, защото именно в този член става дума за еврозоната. И ето какво ще помоля господин Гуалтиер и господин Брок да запишат именно тази идея. Ако Европейския парламент чрез комисия ЕКОН смята, че трябва да се засилят санкциите от пакета за економическо управление или се възприема широко тълкуване на член 133, т.е. не се налага изменение, или се добавя текст към член 136, който в момента се обсъжда в нашата комисия. Е, защото е, трябва да дадем становище по този въпрос. И това е конкретното ми искане а, към двамата докладчици. Като се а, позовавам на а, това, което казва господин, казва господин Трише, господин Стар, господин Вебер. Още нещо. Следващ въпрос, който това, що се отнася до механизма за е, стабилност, това, което искаме да въведем с изменение на член 136, това, което ще поискаме в доклада на господин Гуалтиер и господин Брок да се приеме формулировка, която да даде възможност механизма да действа е, междуправителствено на общностно ниво – да се намери съответната формулировка, редакционна. Ако направим това така както иска от нас съвета, ще бъдем заключени, затворени в рамките на такова междуправителствено тълкуване. А ние бихме могли да предложим или да загатнем в съответната формулировка. А, така че да бъде, да намери своето отражение този механизъм както на правителствено ниво, така и на общностно, на европейско. И това е моето искане а, така да се използват а, думите, формулировката, а, че да може да се използва тази а, общностна а, методология за този механизъм за стабилност. Последна бележка, господин председател, господин Гуалтер и господин Брок би било а, добре да споменат още един проблем, който все още е висящ, нерешен. След а, битката, която така и не сме спечелили по бюджета за 2011, трябва отново да се подчертае ролята на парламента – в е, многогодишната финансова рамка след 2014 година. И смятам, че това е добра идея е, и на господин на господин Ламасур е, една конференция, едно заседание между Европейския съвет, парламента, комисията и националните парламенти по бъдещето финансиране на Европарламента. И това бяха моите три бележки. Моля да ме извините за това, че ще трябва да ви напусна. Ще бъда крайно неучтив но трябва да присъствам на председателския съвет заедно с председателя на ЕЦБ. Благодаря. Господин Верховстат за изключително и изчерпателното представяне на нещата. Много съжалявам, че са докладчиците не присъстват. Те са все още на заседание на другата комисия. Уверяваха ни, че ще дойдат в 16 часа тук. Съжалявам. Отбелязваме си вашето изказване, което беше много важно. И освен това съзнаваме, че не можете да присъствате на две места едновременно. В бъдеще ще продължи да бъде така. Не винаги можем да разпределим нещата както трябва. Ако има други, които желаят, господин Девего. Благодаря, господин председател. Тази дискусия е изключително важна, защото докладчиците от нашата комисия са докладчици на комисията. Те не говорят от свое лично име, а трябва да се опитат да отразят мнението на мнозинството от членовете на нашата комисия. Ето защо е важно, когато докладът се пише, той да отразява различните позиции на членовете на комисията. Докладчиците ме помолиха да ви предам документ, в който споделяме <laughs> с вас от името на своите политически групи какво според нас трябва да залегне в доклада, т.е. позицията на социалистите, либералите и така нататък. Мисля, че по този начин линията е много логична и е в духа на казаното от господин Верховстат. Защото в момента в Европейския съюз е на лице леко объркване. Това е така, понеже събитията следват непосредствено едно след друго. Имаме предложения от септември месец, които съответстват на положението през септември, но сега, когато ги разглеждаме през февруари, те вече са остаряли. Така че говорим за предложения, които се отнасят до отминали събития. Поне това е впечатлението, с което съм аз на базата на бележките на господин Верховстат и наказаното на господин Вебер и господин Трише. На Европейския съвет миналата седмица беше обсъдено съдържанието на пакета по конкурентоспособност. Госпожа Меркел, господин Саркози се изказаха и се казаха много неща, които имат пряко въздействие върху економическото управление. И всичко това се различава от мерките, които комисията беше предложила през септември. Сега, що се отнася до този доклад, трябва да имаме предвид две неща. Първо, трябва да направим това, което сме приканени да направим, а именно да проверим дали можем да се съгласим с изменение на член 136 от договора. Става въпрос за изменение, проистичащо от предложение за изменение. Какво трябва да разгледаме? Има ли други предложения? В каква насока са те? Трябва да ги проучим. Те ще бъдат проучени и в Комисията по економически въпроси. Но същевременно, според мен, трябва да се възползваме от този доклад, за да очертаем най-малкото рамките на економическото управление. Господин председател, смятам, че ние сме, които трябва да се приспособяваме към събитията, защото именно събитията вече изпреварват предложението на комисията. Ние трябва да се държим съответно. Смятам, че предложението на Европейския съвет за оценка на проектите в различните градове и големите економически проекти трябва да обхванат и социалните моменти. Така както се предлагат нещата в момента, има риск А ние, разбира се, не желаем да докараме нещата до задънена улица, не, не желаем само да обсъждаме нещата, а искаме да направим нещо полезно. Ето защо в доклада трябва да се каже, че ако има препоръки от страна на комисията по даден проект или по бюджетите на отделните държави, то препоръката е не само препоръка с необвързващ характер, а трябва да има и някакви последващи действия и съответно страните, които не се придържат към препоръките, трябва да си понесат последствията не, е, не си струва да имаме препоръки само за да констатираме след определено полугодие, да кажем, че те не са били спазени. Защото това е дискусия, която се е, води и в пресата, включително и по еврооблигациите и еврообезпеченията. Ние също трябва да участваме в тази дискусия, за да има някаква полза от нея. защото по този начин можем да допринесем за насърчаването и на растежа, и на конкурентоспособността. Важното е да се осигурят пари за инвестиции, за трансгранични проекти. И ако разглеждаме целият този проект, ние трябва да го свързваме с европейските полугодия и еврооблигациите. Говорим за 6 пакета. Според мен това е рамка, която трябва да се доразвива, трябва да се очертават пътища за бъдещето и това трябва да залегне в нашия доклад. Ще чуем от господин Дол и господин Герейро а, доклади, които вървят в същата насока и с това се връщам в началото на изказването си. Смянам, че е добре господин Брок и господин Готиери в текста на доклада си да възприемат а, всичко, за което говорих до момента. Мисля, че може да се постигне разумен компромис и то в рамките на обозримо време. Няма ги докладчиците, но казвам всичко това, за да бъде отразено в протокола за да можем да осъществим истински принос и то в момент, в който темата е актуална. Тя беше обсъждана на съвета миналата седмица, тя ще бъде обсъждана и на съвета през май и смятам, че и нашият клас по въпроса трябва да се чуе. Господин председател, това е моето конкретно предложение. Искам да стане ясно, че ние желаем в доклада на Брок и Галтиери да не бъде записано само съгласни сме с изменението на член 136, а да се опишат и така главните линии на економическо управление на ЕС. Председателят, благодаря. Един от двамата докладчици пристига. Господин Гуалтери също ще дойде. Искам да успокоя колегите първо до момента чухме много съдържателни изказвания на колегите Верховстат и Девего. Секретариатът отразява всичко в протокола, така че ще ви предоставим в писмен вид всичко казано във ваше отсъствие. Може би сега е разумно да ви оставим да си поемете дъх. Първо господин Гереро, после вие, нищо, че разменяме реда. След това ще чуем докладчиците. Благодаря, господин председател. Аз изслушах изказването на господин Фърховщад, е, чух неговото съдържание, то беше интересно. Господин Фърховщад каза, че е във връзка с господин Брок и Гуатери, че е, в рамките на срещата, която в момента се провежда между господин Трише и председателски съвет на парламента и после с докладчиците, аз мисля, че докладчиците ще знаят точно какво мисли господин Върховщад. Искам да подчертая нещо, което господин Мендес да ви го каза. Действително, три парламентарни групи, аз, господин Мендес Девиго и господин Дав, от името на техните политически партии спратиха до господин Гедери и до господин Брок е, е, едни общи размисли за европейското економическо управление. Е, както каза господин е, Девигу, ние в момента мислим и нашия размисъл е, може да се съпровожда от доклада или да бъдат отразени в доклада, ако е възможно. И изобщо по някакъв начин в доклада да бъдат отразени тези изказвания. Предполагам, че докладчикът има намерение да го направи, а не просто да каже е, дали е съгласен или не е съгласен с е, предложенията от Европейския съвет. Искам да напомня, че е, е рискуваме, е, рискуваме да е, предположим, че всичко е, свързано с е, европейското економическо управление, трябва да бъде отразено е, в конституции. С други думи, както току-що беше казано, Има поредица от предложения по економическото управление на Европейския съюз, които вече са направени, но с времето с времето е, се появява един постоянен поток е, от нови предложения, както това стана на последния Европейски съвет. Економическото управление е, в момента ври и кипи и просто има постоянен поток от предложения и от мерки, но става ясно, че това, което в момента се прави, не е достатъчно, за да има истинско економическо управление на Европейския съюз и да се гарантира стабилността на еврото. Трябва да се направи ясно разграничение между е, правилници за економическо управление и тяхното институционално отражение. Как институционално ще се е, отрази економическото управление. Е, е, какво искам да кажа? Е, политическото съгласие е все по-ясно както върху економическото управление, така и върху реформите на договорите. И за това е, е опасно е, ние да е, предприемем реформи на договорите, които да не се превърнат в нещо конкретно, а едновременно с това да блокират необходимите економически реформи. Сигурно докладчите са съгласни с това мнение. Ние трябва да дадем мнението на нашата комисия по някои реформи, които ни се предлагат, когато се обсъжда економическото управление и отражението върху е, промените в е, договорите. Мисля, че позицията на господин Фарховщад е позиция, която може да доведе до много е, чувствителни реформи в договорите, но тогава обаче ще възникнат политически, е, политически затруднения. Председателя, благодаря ви. Аз мисля, че е, имахме възможност да е, изслушаме първо колеги, е, после да изслушаме докладчиците. Затова смятам, че сега може би е добре да се изкажат и докладчиците, освен ако някой друг депутат не иска да вземе думата. Господин Ефнер. Съзнателно изчаках защото нямаме писмен доклад пред себе си. Затова исках да изчакам мнението на докладчиците, да разбера докъде са стигнали. Те миналата седмица ни информираха, но смятам, че все още имаше разлики между казаното от двамата докладчици. И сега преди обсъждането ми се ще първо да чуем докладчиците и след това да ни се дава думата. E purtroppo eh, i relatori hanno avuto da fare. Да. Обаче докладчиците, уви, бяха в друга комисия. То пос... Благодаря, господин председател. И аз съм на същото мнение. Освен това, мисля обаче, че до сегашната дискусия сочи, че обсъждането от последния път днес се оказва още по-противоречиво. Толкова по-интересно ще ни бъде да чуем докладчиците сега. Доколкото аз следя нещата, чувайки и за писмото на господин Мок от Европейския съюз на синдикатите, смятам, че и възниква процедурният въпрос. Как да се справим с един широк обществен дебат за това изменение на член 136 в европейското общество. Мисля, че първата стъпка, която направихме на миналото обсъждане, беше в правилната посока. Благодаря. Сега ще дам думата на двамата докладчици. Кой ще бъде пръв? Господин Гуалтиери, имате думата. Вие ще откриете. Благодаря ви. Господин председател, моля да ни извините, е, господин Брок и мен, защото трябваше да участваме в дискусия по същата тема. И Предполагахме, че ще приключим по-рано, но всъщност се оказа, че не е възможно и нямаше как да си тръгнем. Трябваше да изслушаме заключенията на господин Ламасур и за това закъсняхме. Чух част от колегите и ме информираха също така и за това, което е било казано и преди да дойдем. Мисля, че събитията от миналата седмица показват колко сме били прави, започвайки тази дискусия. Прави сме били е, да припомним, че за този привидно технически въпрос да се адаптира текста на договора към действаща вече практика – Всъщност този технически аспект крие много повече неща. Има бурно развитие, економически, институционални събития, които се случват и както често става, когато се ускорява историческия ход, се преплитат и положителни и отрицателни елементи. И тези комбинации на плюсови и минуси могат да доведат до баланс и до дисбаланс. Смятам, че добре, това е мое лично мнение, тази перспектива за по-силно економическо управление, но същевременно а, това ме и тревожи, защото Документа, на който почиваше дебата от миналата седмица, говори за успореден механизъм на институциите, който, който ще превърне Европейската комисия в нещо като Евростат, с нова парламентарна асамблея на тези, които участват, тези държави, които участват в този пакт и които няма да бъдат свързани с Европейския парламент. Има импулси, движение в различни посоки. Наистина ситуацията е доста бурно развиваща се. Миналия път ви казах, че съм разтревожен, но съм и реалист. Всъщност всички тези аргументи са ви известни на вас. Бих добавил, е, по отношение на моето е, предложение е, за включване на тази допълнителна фраза на друго място, не на втора алинея в трета, някои смятат, че това ще промени европейските правомощия, но аз съм убеден, че това не е така. във всички случаи това няма да засили правомощите на Европейския съюз и е съвместимо с процедурата за опростено изменение, ревизиране на текста. Така че ако започнем сега работа по тази идея за много по-сериозни изменения на договора е нещо напълно нереалистично И е, тези, тази дискусия, този дебат не може да се проведе другаде, освен тук. И е, бих е, помолил тези гласове да направят справка по-задълбочена с текста на член 136. Е, така че е, да се види, че няма възможност за такава външно споразумение извън на е, европейските структури. Дискусията остава отворена по тези аспекти. Ние така или иначе ще разгледаме тези въпроси за ревизиране на договора – така че да канализираме а, нещата по а, посока на съществуващите институции. Може би целите не трябва да бъдат по-амбициозни, но реалистични. Трябва ясно да поемем отговорността за това, да положим максимални усилия за да не се тръгне по посока на по междуправителствена посока, която да разклати основите на европейските институции. Благодаря. Сега господин Брок има думата. Позволете и на мен да направя няколко бележки от края на миналата седмица. Вече работим не по две, а по три теми. До сега бяха само а, изменението на договора и законодателството в връзка с растежа. Но сега вече говорим и за трета тема, пакта за конкурентоспособност. Разбира се, тези три области са в известна връзка помежду си. И от гледна точка на нашата комисия най-безпроблемен е въпросът за пакта за стабилност и растеж където е еднозначно уредено участието на отделните европейски институции. Тъй, че няма нещо, кой знае колко вълнуващо. Има обаче две теми. Изменението за дог... на договора и пакта за конкурентоспособност, по отношение за които... на които нямаме никаква институционална яснота. Както обсъдихме последния път, включително и поради натиска на времето, защото за 27 март е предвиден съвет, Та обсъдихме, че трябва да се стремим към компромиси. Сега вече не съм съвсем сигурен как свързваме тия тези неща с пакта за конкурентоспособност. Един от документите, с които съм най-добро е запознат, който всъщност не съществува в кавички, но аз ще го цитирам и в него е записано, ще поканим представители на националните парламенти на държавите членки да участват редовно в координирането на пакта за конкурентоспособност, включително и отвъд рамките на националното законодателство. Да, обаче в Европейския парламент нищо подобно не е пристигнало, което лично мен ме тревожи. Повтарям още веднъж Изменението на договора е необходимо, защото се смята за необходимо от, и от правна, и от економическа гледна точка, за да не се провали стремежа към компромиси и да не сме под угрозата на катастрофа. Обаче имаме доста сгъстен с график, който можем да използваме само от части, защото иначе пък 27 март би бил катастрофален, тъй че нямаме кой знае колко поле за маневриране. От друга страна обаче, такива документи съдържат в себе си определена степен на отговорност. Така че а, би било добре Европейския парламент да получи някои пояснения в това отношение. Първо, по отношение на последиците от изменението на договора. И на второ място участието на националните парламенти в пакта за конкурентно способност. Това, е, че член 136, алинея първа, по мое мнение, съдържа абсолютно всичко необходимо във връзка с конкурентоспособността. Знам също така, че някои важни личности, с които се познавам, са на същото мнение като мен. Просто те не са на съответните централни позиции. За това не знам какъв доклад мога да представя. Добре, ще направим доклад, е, който ще казва да и нищо повече. Освен това ще приемем резолюция, както обсъдихме последния път, която ще се отнася до цяла, целия пакет. Но в първите една-две точки ще посочим ясно, че искаме яснота по въпросите, които споменах в началото, преди да вземем решение в пленарна зала. И ако такова пояснение не се получи от съвета, и аз не знам какво ще стане. Но тъй като всички треперим пред 27 март, може би ще получим пояснения. Но бих казал, за мен за сега нещата са много прости. Колегата Гуатьери и аз ще имаме разговор с другите автори на становища. Господин Трише, миналата седмица говорихме с господата Ван Ромпой и Барозо. Ван Ромпой каза, че остава в диалог с нас. Така че останах с впечатлението, че разбира нашата загриженост, но определя и политическите си граници. Той също така казва, че не можем да има алинея в член 136, тъй като за една страна, която разбирам все по-малко, това щяло да означава, че трябва да има референт. Смятам, че искаме да избягваме референдуми, искаме упростени процедури, заплашвани 27 март, така че трябва да продължим диалога. И така, слушайки изявлението на председателя Барозо от миналата седмица, на мен ми става ясно, че и той проявява някаква дълбока загриженост и може би ще се превърне в наш достъпен партньор за разговор. Значи в случая става дума по-малко за парламента, отколкото за комисията, за да може да се създадат връзки, включително и когато са предвидени между парламентарни процедури. Сега ще бъде много интересно може би ще трябва да съгласувам нещата и с колегата Гуалтиери. Но ще ви бъде много интересно какво ще говорим с господин Трише и утре вече ще седнем да пишем проекто доклад. Но така предчувствието ми е, че докладът ще изглежда така, както ви описах до сега и няма да има ясен конституционен характер. Благодаря. Е, е, Установявам, че никой друг не иска думата. А, да. Благодаря. Благодаря на двамата докладчици, че ни информират така да се каже на полувремето, защото сме тръгнали явно по път, който не знаем къде ще ни заведе. Ще бъда кратък. Следя с голяма загриженост предвид е, проблемите, пред които сме изправени, че има крачка назад в европейското развитие. Като казвам европейско развитие, имам предвид крачка назад в демократичното развитие на Европа защото смятам, че особено пък във връзка с проблемите по отношение на еврото е необходимо общностният метод да се развива и да се укрепва, а да не се сваля летвата по-низко. Смятам, че това е обща цел на всички ни. Що се отнася до съвета, Смятам, че задачата на нашия парламент, на нашата комисия, респективно на нашия доклад, е да отрази позицията на парламента, мястото, където са представени европейските граждани. И то достатъчно ясно да изясни тази позиция, а именно, че сме за укрепване на общностния метод и за гарантиране на максимално участие на Европейския парламент. Подкрепям предложението предложението на колегата Гуалтиери за преформулиране на алинея трета и възприемането на същия текст в алинея първа, за да се придаде повече тежест, така да се каже, на интеграционния момент. Няма да се впускам в повече подробности, защото нямаме пред себе си проекто текст. Мисля, че двамата докладчиците не бива да отстъпват по този въпрос, защото това е важна насока за Европа, това ще определи и бъдещия начин на политическа дискусия за подобни въпроси. Благодаря. Е, така, е, е, тъй като няма други желаящи да се изкажат, приключваме тази точка от дневния ред. Остава ни друга важна точка. Искам да благодаря на двамата докладчици за посочиха за съвпадението на възгледите в нашата комисия комисия. Мисля, че на 17 ще имаме възможност да обсъдим отново тези въпроси на извънредното ни заседание. Да се надяваме, че до 17 ще е, сме е, стигнали до нещо по-конкретно. Да, изменете на 14, не на 17 казва председателя, да, на 14, не на 17. Извинете за тази грешка. Имаме извънредно заседание е, в Страсбург е, е, с тази точка в дневния ред на 14 февруари. Така, много ви моля, отбележете си 14 февруари на 17, както казах, погрешка. Сега, пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Пета точка. Предложение за изменение на акта за избиране на представители в Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 година. Вие знаехте, че в Кембридж се е състоял семинар. Имало е университетски преподаватели, в частност математици, които са разгледали начина по който ще се разпределят местата в Европейския парламент. Сред нас е господин Гримет. Благодаря ви за присъствието днес. Добре дошъл. Вие е, представлявате е, деветимата други е, професори по математика, които са участвали в този семинар в Кембридж. Не знам дали господин Дав иска да каже няколко встъпителни думи и направо да дам думата на господин. Господин Дав, не. Аз мисля, че предпочитам господин Гримет първо да говори и аз ще говоря след него. Благодаря. Гримет, а лей ла Да, имате думата, господин Гримет. Благодаря, господин председател, за това, че ме поканихте днес. За мен е удоволствие да бъда тук като математик. Първо искам да кажа на членовете на комисията, че аз по-скоро съм свикнал да говоря на моите студенти, отколкото на депутати е, и знам, е, че е, ще ви върна към действителността, ако тръгна в обратната посока. Миналата събота и неделя група от математици по покана на вашата комисия се срещна в Кембридж и обсъди в разстояние на два дни въпроса за пропорционалното разпределение на местата в Европейския парламент между държавите членки. И е, нашите предвиждания, предполагам, са ви били раздадени и се надявам, че ще намерите по бюрата си е, страници, свързани е, с папката, която ще посоча и на екрана. Екрана не се вижда добре. Може би, ако се намеря очилата, ще виждам по-добре. Това е имената. Гримит. Аз съм професор по математическа статистика в университета в Кембридж. Това е доклад изготвен от математици. Няколко думи за математици математиците. Е, математиците се опитват да бъдат логични, е, те се опитват е, да работят съвестно, да изхождат от принципи. това всъщност са наши предвиждания, но това, което виждаме днес, няма да се промени. Окончателният ни доклад още не е изготвен и по него няма съгласие. Е, е, присъстваха математици, математици, които, избраха, които бяха избрани за техните познания в тази област. Е, те бяха от различни страни, от различни университети и ние бих, е, и, а, по публичната политика ни съветваше е, преподавател от университета в Абърдин. Имаше е, и присъстващи на следващото поколение, но също така и представители на вашата комисия. Искам да ви благодаря за това, че дойдоха и ни помогнаха по въпроси, по които ни трябваха общи насоки. Благодаря ви. Сега, разбира се, ние се опитваме да правим това, което поискаха от нас да направим, а не това, което не са поискали от нас да направим. И заради това нашия доклад и нашите а, препоръки са свързани с а, това, което се иска от нас. Ако комисията иска нещо друго, ние с удоволствие ще го разгледаме. Но доклада, който съм изготвил днес, е, е, е свързан с указанията, които ние получихме от вашата комисия чрез докладчика. Искам да ви напомня а, нотата, която докладчика пусна в обращение преди няколко седмици и там той каза, че задачата на тази среща е да се обсъдят и евентуално да се предложат математически формули, това е тук моя е, цвят, математически формули. Само искам да подчертая думата формула и математическа за разпределение на местата в парламента. Са няколко ключови думи. Формулата трябва да бъде прозрачна. Аз мисля, това не означава е, прозрачна за математици, а да могат да се обяснят на хората и хората да могат да разберат и е, формулата трябва да бъде устойчива, т.е. да издържа на различни условия и да се променя в съответствие с евентуални изменения в архитектурата на Европейския съюз през следващите години е, и в параграфа по целите на реформата е, да се, е, да се отстрани политически политическия бартер, политическата разменна търговия. Тоест, ние трябва да имаме предвид измененията, които ще настъпят в Европейския съюз вследствие на миграцията и на демографските промени, а също така и разширението на Европейския съюз и нови държави членки. Има политически ограничения, които са включени в този доклад и те са следните. Първо, размера на парламента не трябва да бъде повече от 750 човека, 751. Е, естествено, казаха ни, че може да не са 751 или малко повече, обаче някой ще бъде очуден, е, ако все пак е, няма 750 човека или... И второ, трябва да има минимален брой от 6 страни и нито е, трябва да има минимум 6 места. Всяка държава членка трябва да има минимум 6 места в парламента. Нито държава членка не трябва да има повече от 96 места. Е, тоест имаме горен и долна граница. Е, освен това става въпрос и за вътрешна последователност. Нито една по-малка страна не трябва да приема повече места, отколкото по-голяма страна. Това е съвсем логично. Освен това трябва да се спазва и така наречената обратна е, е, е, дегресираща пропорционалност, т.е. намаляване на пропорционалността. Т.е. трябва да се направи дискусия, да се види как да се тълкува точно това понятие. Аз искам да цитирам доклад на господин Ламасур Северин от 2007 година. В техните бележки те обсъждат структурата на Европейския съюз, принципите, и там казват, че е, как да вървим напред при тази обстановка. Идеалната альтернатива би било е, да се споразумеем по безспорна математическа форма за дегресивна пропорционалност, е, за да се гарантират не само сегашното положение, но и бъдещо разширение и промени вследствие на демографски промени. Тоест, безспорна математическа формула. Тоест, математическа и безспорна. Тоест, доста много се иска. И тогава те правят едно е, предложение, по силата на което е, всяка държава от по-голяма страна представлява повече членове, отколкото е, член от по-малка страна. Тоест, вие взимате страната, разделяте я на броя на представителите и колкото по-голяма е страната, толкова по-голяма цифра трябва да получите. И сега обаче тук възниква един въпрос с това тълкуване. И аз искам да обсъдя точно това, за преди да ви изложа основните препоръки в нашия доклад. И сега проблемът е, че когато обсъждаме е, какви да бъдат методите за разпределение на местата в парламента, има две нива. Има два нива, когато формулираме и отговаряме на въпроса. Първо да се определят принципите и второ да се раздели една цифра на друга цифра и е, това води да теоретично разпределение на местата, обаче то обикновено е дроп, някаква дроп. Примерно Великобритания не може да има 69.3 члена в парламента. Е, просто и докладчика ни го каза. Е, и тогава тези 69,3 трябва да бъдат закръглени. И е, то т.е. ние трябва да започнем да закръгляме дробите към цели числа. И е, е, това закръгляне може да става по различен начин. Въпросът за закръглянето е, например, е, дали повече индивиди от отделните страни ще участват при местата, примерно да речем в Сената, примерно и в Камерата на представителите. Така че има една зряла дискусия за закръгляне и отражението на закръглянето ще обсъдя по-късно. Аз мисля, че е, има неочаквана последица от доклада на Ламасур Северин. Когато закръгляте, вие всъщност приемате някаква разумна система и по този начин нарушавате въпросния принцип. Е, има е, различни възможности за разпределение е, на камерите при законодателните събрания. Ще видим примери по-късно. Ако следваме математическата гледна точка, ние търсим решения основани на принципи, и сме, ние трябва да избегнем ситуации, които други които биха нарекли политическа размяна, политически бартер. Така че проблемът е основния прав, защото всъщност има теоретични европейски съюзи, теоретични парламенти, където няма решения, които да удовлетворят именно този принцип на дегресивна пропорционалност е, и не можем да го намерим нито за сегашната Европа, нито за следващата Европа. И затова имаме предложение. Надяваме се, е, че вие ще е, се относите положително към това предложение, да имате гъвкаво тълкуване. Т.е. коефициента, който ще изчислим, е, помните, това е населението разделено на броя на местата, да се замени с теоретичен коефициент е, преди да се закръглят цифрите. Тоест, ние искаме да има пет малки думи към предложението на Ламасур Северин да има съответен коефициент преди закръгляне на целите цифри. И по този начин е, удовлетворяваме принципа за дегресивна пропорционалност. Ние не сме обаче правници. Ние не сме правници и не знаем доколко закона ни позволява малки вариации. Дали има някакви думи, които да го позволяват. Извинете, ако вие, ако вие, не ние, ако вие приемете това предложение, е, тогава живота на матиците ще се улесни, защото тогава цялата система, която ние разгледахме, е, за да се е, направи формула в отговор, тогава ще се удовлетвори предложението от Кембридж, обаче по принцип няма да се удовлетвори тълкуването в Ламасур Северин. Не искам да се върна към дискусии. Е, нито едно дефиниция не е по-силна от другата, защото в един случай се удовлетворява първи вариант, при другата втори. Въпросът е дали да искаме да бъдем по-силни или по-слаби. Искам само да кажа е, защо тук в червено, в червено пиша различни неща. Тук обаче имам предвид опасност. Защо са е, прекалено изискващи? Защото трябва да има фиксиран размер на парламента. Тогава няма решение. При фиксиран състав на парламента. Е, сега, е, примерно, в днешната ситуация е, броя на страните трябва да имат брой на население, което да е подобно. Ще говоря за това, ако някой иска да тръгне в тази посока. И сега искам да посоча три точки вследствие на това, което каза докладчика. Трябва да бъде устойчиво, прозрачно и безпристрастно устойчиво, устойчиво спрямо е, евентуалните промени в структурата на Европейския съюз. Е, в краткосрочен и средносрочен план. Прозрачен т.е. да може да има просто и ясно обяснение и безпристрастно към политиците. И мога да ви уверя, че математиците, които се срещнаха на симпозия, бяха преди всичко математици и сигурно са безпристрастни към политиката и риториката. Е, сега, аз мисля, че тези ограничения не са достатъчни, за да се определи системата. Е, както някои от вас забелязаха в миналото, има много решения, има много е, има хубави подходи, но те водят до ограничения. Така че, за да вървим напред, ние трябва да имаме повече наблюдение върху настоящето състояние на Европейския съюз и как може да се развива той, за да бъде устойчив. Сега Европейския съюз има 27 държави членки. Е, знаете какво е населението на най- най-малката и най-голямата страна. Мисля, че е горе-долу около 20 пъти разликата. При бъдещото присъединяване, аз няма да кажа дали ще има нови членки, но сигурно малки страни ще се присъединят, а в последствие трябва да помислим и за присъединяване на по-големи страни ще има миграция, ще има промени в населението ще има миграции, е, които се случват и днес, и вчера, и миналата година, ще продължават да се случват, така че всяка цифра, всичко, което ще добавим, което ще посоча в последствие в изложението си, е, се основава на цифрите на Евростат, но трябва все пак да има предвид какво става на място. И накрая е, е, е, ние изготвихме кутийки. В кутийките има цифри и е, вси... сега ние вписваме цифри от вебсайта е, на Евростат в кутийките. Нашето предложение е да приемем е, една специална система, която наричаме Base плюс Prop е, изхождаме от е, необходимостта от определене на целите, от ограниченията, които са на лице и настояща и бъдеща структура на Европейския съюз. Ние е, смятаме, е, че това е нещо солидно и нещо прозрачно като система за разпределяне на местата в парламента между държавите членки. М е, сега, първо, е, има определен постоянен брой места на всяка държава членка. Това е основа. Това е основа, която тук е написана с буквата Б. Б е основата. Разбира се, Б е 27 по Б и това съответство е, води до незапълнени места и предложението е те да се разделят пропорционално спрямо населението на държавите членки. Е, не е толкова просто обаче, защото има ограничения за е, минимум и за максимум и това се отразява и в Б, но също така и в размера на парламента. Така че трябва да се изготви алгоритъм, за да се е, съобразим с тези ограничения. И как става това? По много привлекателен начин и всъщност е, ние използваме така наречената техника за делителя. Имаме определен е, е, стойност величина D, това е делителя, Б е, е Б по 27, остават неразпределени места, а делителя е, е, е евентуален е, брой представители на представител. Всеки представител в парламента на колко човека отговаря. Така че делителя D имаме население с размер P и тогава P върху D ще ни доведе обаче до дроп така че няма да бъде окончателната величина, а величината с която работим. П върху Д е дроп, а не може да има е, дроп членове в Европейския парламент и сега трябва да закръгляме и трябва да обсъждаме как ще закръгляме. Е, П върху Д е, иска някакъв метод за да ги закръгляме. Така че общо местата на дадена страна ще бъде Б плюс тази величина, която ще получим. Ако се прехвърли максимума, който сега е 96, тогава ще бъде заменен с въпросния максимум. Значи, е, местата си остават 96 максимално. По тази система се разпределят местата между различните държави. Е, сега D е, ще бъде свободна величина и заради това ние си играем именно с D. Докато пълния размер на парламента е, съвпадне с е, е, предварително определения брой на членовете. В момента 755. Ние се надяваме тази система да бъде солидна и прозрачна. Това не е в нашите сметки, но може да се разглежда и като начин за разграничение между държава и гражданин. Защото държавите имат определен брой места и местата, които отговарят, които останат, трябва да се разпределят според броя на гражданите. Както е, казах, че, ние не, иск... че не беше ни оказано да стигнем до точни цифри, но ние се надяваме, че това е един честен начин за разпределение на местата в Европейския парламент и се надяваме, че ще бъде лесно да се покаже прозрачно, че е честно, да се покаже на всички граждани на Европейския съюз, че така най-честно се разпределят местата. Естествено, че има цифри, които не трябва да забравяме. Е, величината Б и съответно как ще закръгляме. Е, сега говорихме за ограниченията. Е, в край на краища, след дискусиите, ние определихме величината Б да бъде 5, а закръглянето да бъде нагоре. Така че цяла, всяка дроб ще се закръгля нагоре. При положение, че всяка страна има население по-голямо от 0, е, следователно ще има и членове на парламента повече от нула. Тогава всички дроби ще са положителни. Така че е, е, съчетанието на тези две правила е, води до минимален брой места 6. Сега при определения брой за малките страни бяха 3. За сега, за сега, доколкото знам, се дават 3 депутата. Така че ние обсъждахме различни видове подход. Е, казах, че по-късно ще ви обясня как сме стигнали до системата, е, но е, сега се ви излагам основа. Дали основата е достатъчно широка или достатъчно малка? Има три, национални, три, три начини за закръгляне надолу или до възможно е, най-близката величина, примерно 5,5, е, е, ще се закръгля както реши този, който решава. Така че е, е, не знам каква ще бъде практиката през следващите 20 години и после нагоре. Закръгляне към по-горната величина. Така че имаме две по три избора. Е, как сега се е, съобразяваме с задачата? Обикновено е, Обикновено по-малките цифри са благоприятни за по-големите страни, защото остават повече свободни места и това е от полза за по-големите страни. Докато при по-голяма база това е от полза на по-малките страни. Закръглянето. За, можем като цяло да приемем, е, при по-системни анализи се потвърждава, че ако закръгляме надолу, това е в полза на големите държави, докато ако закръгляме нагоре, това е от полза на малките държави. Вижте сега, ако е, на дадена страна се дадат примерно 60,1 места, Нека да вземем, е, че ще получи 60 места. Тогава е, пропорцията се променя. Ако е, обаче се закръгли на 6,1, тогава пропорционалността е голяма. Така че ако закръгляме надолу, това е в полза на големите страни. Докато ако закръгляме нагоре, е от полза на малките страни. Сега, ако до най-близката е, стойно закръгляме, това е най-почтенното. Съвсем набързо ще ви кажа какво се, какво се каза в Камбридж. Искам пак да ви напомня, че ние сме математици. Има три параметъра. Минимален брой места на държава членка, максимален брой и общия брой на депутатите в парламента. Формулата е следната. Пи взимаме, това е населението на дадена страна. Разделяте го на Д, това е, е коефициента, после го е, обръщате в е, цялостна цифра и после умножавате по базата. На ето тук М е максималния брой, в момента е 96. Ето тук имаме S под 1, е, това е как се разпределят места. А, сега, а, тъй като не знаем колко е точния брой на депутатите, тогава а, взимаме D. А предложението, което ни е направено, това е голямо М, малко М. Ние предлагаме да вземем а, за основа 5 и да закръгляме нагоре. Това е нашето предложение. Б да бъде 5 и да закръгляме нагоре. А, пред вас се надявам, е, че има таблици в по-голям формат. Те бяха раздадени. Има и файл Word, е, който се нарича е, Компромис от Кембридж и пише, че за Комисията по конституционални въпроси, това е началото на нашия доклад, там са из, изложени нашите предложения. Искам само да ви обясня структурата на таблицата. Има доста информация в тях. Е, е, сега е, обърнете ги надолу. Е, първо имаме държавите е, в намаляващ брой на населението. После е размера на всяка държава членка съобразно данните от Евростат. После имате изчислението. Във е, всяка държава използваме е, основата Б. Ние знаем делителя, защото сме направили сметката. Е, тук делителя е 8,52 имаме компютърна програма, която смята този делител – и а, е, после след Б имаме а, е, населението разделено на този делител. Това е теоретичното разпределение на местата плюс базата. Е, примерно Унгария по средата. Тогава Унгария печели 5 плюс 5,2 е, което е, прави 17.2 е, и се закръгля на 18. А най-долу имате Малта 5 плюс 0,5 и така закръгляме на 6. Една държава е, си остава най-горе е, и виждате, че от 90,9 се стига обаче до 96. Това е Германия най-горе. Сега при дегресивната пропорционалност тези две колонии е, е, е, е, съдържат цифри. Е, при първата дегресивната пропорционалност е изчислена без закръгляне, а при втората при закръгляне. В първата колона е, имаме населението е, според броя на местата във вид на дроб – ако погледнете долу, ще видите неизбежната е, последица при прилагането на формата. Виждате, че е, цифрите намаляват с намаляването на размера на държавата. Няма да има никакво нарушение. Ясно е, че няма да има нарушение. Когато обаче направим закръглянето, така ли, че трябва да закръгляме цифрите, е, защото това е човешка конструкция, а не математическа конструкция, е, така, Е, ние е, е, е, виждаме промяната, <clears throat> виждаме, <clears throat> има две области, две области, при които има нарушение на тълкуването на Ламасур и на Северин. Първото е сивата област горе, там където населението е подобно. Франция, Великобритания и Италия – имат население под 60 милиона. И е, закръглянето е, в крайна сметка води до това, че Франция е, има коефициент, който е много малък в сравнение с Великобритания и Италия. Защо? Защото е, при закръглянето Франция има е, виждате колко е, по-малко 7,2, а всъщност закръгляме към 80, към много по-голяма височина и точно тук се нарушава равновесието. Не трябва да реагираме на тези вариации, защото това е неизбежно. Примерно Португалия има 12,99, което се закръгля към 13, докато Франция от 72 се закръгля на 80. Значи е много полза за нея. Това са ни данните от Евростат, а до година може данните да са други. Така че, е, предвид е, нарушенията в е, доклада на Ламасур Северин, за съжаление, това е неуспешно, но е устойчиво. Ние можем да предложим алгоритъм, който да удовлетвори Ламасур Северин. Ние можем да го предложим като математици, обаче няма да бъде прозрачен метода и ще има цена. И не знаем дали вашата комисия няма да предпочете прозрачна формула, която да се обяснява лесно, макар и при закръглянето да има понякога нищожни определени нарушения на определението на дегресивна пропорционалност, което за сега не е закон. Сега, за присъединяванията при 28 държави членки, имате таблица при 28 държави членки. Това е предишната таблица, плюс Харватия в 21 позиция защото е, Харватия получава 11 места. Откъде да ги вземем тия 11 места сега? Исландия. Исландия. Исландия. Исландия може да влезе. Тя е малка държава. И трябва да получи 6 места. Е, откъде да ги вземем тия 6 места? Аз мисля, че е, тук вече е, трябва да преотстъпя микрофона, господин е, председател. Има области, в които могат да възникнат въпроси. Може би трябва първо да се обсъдят някои въпроси. Първото е дали присъединяването ще стане в законодателен период и другия въпрос е, е ако променим формулата, какво друго трябва да вземе под внимание. Мога накратко да ви кажа, а мога да ви кажа и как стигнахме до Б като основа и до закръглянето нагоре. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря за това изложение. Сега трябва малко да го смелим тази информация. Господин Дъв. Uh, uh, Първо искам да благодаря на господин Гримит uh, за неговата практическа помощ и стимулиращо ръководство за, наша, за групата, която е, се събра в Кембридж. И за умелото ръководство на симпозиума. Е, това беше и една от целите. Да се съберат математици и в края на уикенда ще е, постигнат съгласие помежду си е, защото в миналото е, бяха публикувани доста изследвания по този въпрос е, и имаше обаче разногласия е, сред изследователите по най-подходящия подход. Аз искам да кажа, че за мен беше удоволствие да слушам дискусиите и доколкото можех да ги разбирам. И моят лична оценка, е, е, мой, моите лични познания по математика напреднаха. Това беше е, първи ми урок по математика, откакто съм завършил училище, т.е. Е, много отдавна, но беше много стимулиращо и е, дискусията беше много ползотворна. И е, е, е за мен бяха доказани две важни неща. Първо, е, математическите формули е, за решаване на въпроса са възможни. И на второ място, ние трябва е, да приспособим формулата в доклада на Ламасур Северин. Тя не е подходяща, защото, както знаете, тя все още не е вписана в закон, но аз предлагам все пак това да стане основа за промяна в акта от 1976 година. На мен много ми хареса подхода Б плюс проб, защото, както професор Гримит каза, това е, е подход, който е, е верен на принципите на е, международното право е, за е, количествени държави от една страна, а от друга страна и демографските принципи за един човек, един вод. Е, хареса ми и решението закръглянето да става нагоре към по-високата величина и това решение е вярно на духа на дегресивната пропорционалност. На регресивната пропорционалност. Регресивната пропорционалност и е, това всъщност е благоприятно за по-малките страни. Аз е, мисля, че е важно да си припомним защо нашата комисия е, търси математическа формула. Първо, защото ние смятаме, че ще бъде по-почтенно от е, сегашното разпределение, което е продукт на е, политически бартер и И е, това е резултат от, не, от една междуправителствена конференция. А, а, и е, за това смятам, че трябва първо да бъде по-почтенно и второ по-прозрачно. И аз мисля, че формулата от Кембридж е, постига всички тези цели. И накрая Местата, които се е, разпределят в момента е, на равна основа между държавите членки, 5 е, стигна до 6, стига до 25% от всички места в Европейския парламент. Ако Европейския съюз се разшири, тогава ще трябва да се вземе решение да се придържаме към този широк коефициент, този голям коефициент. И ако политически решим, че трябва да го направим, аз смятам, че трябва да решим точно това, за бъдеще ще трябва да се откажем, да, да намалим а, а, Б, величината Б от 5 на 4. И математиците казват, че ако имаме 32 държави членки, тогава ще трябва Б да стане на 5, а ако са 38 държавите членки, трябва да спадне до 3. Ако приемем тази математическа формула като основа за преговори, с съвета, разбира се, тогава е, е, не можем само ние да решаваме, ние можем да предложим, но не можем сами да решим. Заедно с съвета и разговорите с съвета, разбира се, ще бъдат интересни. И, както беше предвидено, трябва да мислим по процедурата за стабилизиране на системата възоснова на размера на членството в Европейския съюз. За мен ще бъде много интересно да чуя е, първоначални реакции на предложението е, професор Гримит е, ще ни е, представи много по-подробен доклад до няколко седмици и ние ще имаме време да се запознаем с него като е, докладчик е, възоснова на доклада и възоснова на тази дискусия ние можем да продължим дискусията на следващата ни среща и аз ще реша какъв подход да приема. Благодаря. Благодаря, господин Гуалтиери. Благодаря ви, господин председателю. Андрю Дъв и професор Гримет наистина заслужават нашите благодарности. Благодаря за това отлично изложение и за заключенията от Кембриджския семинар. Тези предложения ми се струват добри, защото така или иначе правят предложение а, с съответните качества прозрачност, безпристрастност, устойчивост. А, това, което създава затруднение за мен – е това понятие е регресивна намаляваща пропорционалност и тази формула Ламасур Саверин. Но установявали сме неведнъж, че научната литература не винаги почива на стабилни основи с фиксирана база този метод, който отчита изискванията за равнопоставеност между държавите членки и за пропорционалност. И този, този принцип отчита именно тази възможност за максимална пропорционалност. при избор на база 5, но това закръгляване към по-голямото число наистина създава известен дисбаланс по отношение на средно големите и малките държави. Горе-долу това разбрах. Имам все още известни съмнения свързани с политическата насоченост на този избир, избор. Защо се предпочита като база 5, а не 6? Това затвърдява позицията на преразпределяне и това може да има политически последици. Очевидни при това и а, в парламента сме запознати с подобни послед... последствия повече отколкото в съвета. Аз винаги а, съм отстоявал базата за която е и логична, обективна, за пропорционалност и смятам, че предлаганият днес компромисен вариант е доста убедителен – Надявам се, че логиката за рационалност ще даде възможност на парламента да представи в съвета инструмент, който да е устойчив, прозрачен и безпристрастен. Благодаря, господин Гуалтиери, казва председателят господин Ефне. Аз също искам да благодаря от все сърце на господин професора и на останалите математици и най-вече на господин Ендро Дав за инициативата да ги покани. Очевидно е, че а и как да бъде друго яче, очевидно е, че има математически чист начин, а именно да се отчете принципа на дегресивната пропорционалност – и то да се съобразим по-добре с него, отколкото ако бихме се пазарили политически за толкова или толкова места. Мисля, че точно така трябва да се намери формула, която да бъде прозрачна и за в бъдеще да изключва и сянка от съмнение за произвол. Имам въпрос, доколкото разбирам, сега ни давате възможност да си задаваме въпросите. Ясно е, че прилагането на математическата формула трябва да става в предварително зададена политическа рамка. Основно число 6 плюс или 5 плюс 1, както вие сте го избрали, защото като се отчете броя на населението, трябва да се отиде на най-низкото ниво. Високата, максималната граница 96 също е политически предварително зададена. И то смятам, че е разумно да е така. Само едно не разбирам. Ама наистина не разбирам. Вие сте избрали делител който да дава възможност във всички страни по един и същи начин, прилагайки дегресивната пропорционалност, да може да се отрази броят на населението в места в парламента закръгляте нагоре, което трябва да се обсъди политически, защото дава повече предимства на малките държави, но лично аз смятам, че е разумно така. Та, не разбирам едно. В случая на Германия, единствения случай, в който не сте закръгляли нагоре, а сте закръгляли нови цели числа. Не виждам как се оправдава политически това. Да, залегнало е в договора. Не съм математик, обаче толкова помня от часовете по математика. А именно – ако имаме долна граница 6, горна граница 96, може да имаме знаменател, който да води към 96 и да не ни кара от 105 да закръгляме към 96. Във всички случаи има закръгляне 0,85, 0,1 и така нататък. Това е естествено. Е, чрез прилагане на формулата само в един случай закръгляте с цели 9 места. Това е Германия и затова смятам, че формулата в случая е приложена а, произволно. Не, че искам да се задълбам в математика, но имам интерес това, което обсъждаме тук, да бъде прието и в моята страна. А така както е представено, то няма да бъде прието. За това искам да ви призова да ни представите а, начин на изчисление, при който във всички случаи да се прилага един и същи принцип, т.е. където няма пълно цяло число за място, да има закръгляне нагоре за всички държави членки. Така че чисто да се постига резултатът 96, а не в единствения случай на Германия да трябва да намаляваме стоиността на цели числа. Благодаря, Господин Фокс. Благодаря, господин председател. Е, първо искам да е, благодаря този доклад. Аз мисля, че когато обсъждахме избирателната система в е, миналото, няма сега да говоря подробно, но въвеждането на математическа формула е най-разумното предложение. Искам да благодаря на господин Гримит за ясното обяснение. Според мен формулата, която той предложи, е прозрачна ясна. Има нещо, което можете да обясните на е, избирателните си райони. Мисля, че това е предимство. И както Ендрю току-що каза, е, ще е, се сложи край на дискусиите, които като че ли се провеждат. Е, но когато говорим сега е, за е, основата, за постоянната величина Б, да се включи тя в формулата, това трябва да промени договорите. А договорите ще се променят трудно. По-късно ще говоря за това. И за това, като част от формулата, трябва да се каже нещо в смисъл на това, че тази основа Б няма да бъде повече от 20%, е, например, от общия брой места в парламента. Ендрю говори за квота 27535, е, изобщо за някаква квота. Аз мисля, че тази квота е, стига горе-долу 18%. Може ли да допуснем, че 20% ще бъде максимум и ако се прехвърли, е, тогава ще намалим основата с едно. Е, професор елегантно го обясни. Ако обаче променяме системата, трябва да имаме предвид, е, че може да се присъединят нови страни към Европейския съюз. Професора си е свършил работата, той ни предлага математическа формула. Сега политиците трябва да се вземат с въпроса. Аз мисля, че това, което господин Дав каза, раз, посочва всички затруднения, пред които ще се спрем е, при е, приемането на всяка формула. Примерно е, в 16 държави членки има загуба на държави членки. Примерно в Португалия имаме от 22 до 18. Това е при 27 държави членки. Тоест има значителен процент намаляване на броя на местата. Ендрю, аз съм готов да го подкрепя подкрепя, когато се опита да убеди 27 е, държави. Това е хубава идея. Е, има само 6 печеливши, но 16 губещи. И може би е, една от причината, поради което е, че Великобритания печели 8 места. Тоест, в моя избирателен район ще има от 6-7 места. Така че моята позиция е по-сигурна. Обаче сега да видим, политиците много трудно ще приемат 6 държави печеливши, 16 губещи. Сега нека да се спрами на немския въпрос. Защо трябва Германия да има 96 места? Отговорът е, защото е в Лисабонския договор. Обаче, ако кажем, че ние ще пишем нова формула за разпределение, тогава Германия съвсем основателно ще попита, защо ние трябва да приемаме това съкръщение. И не съм сигурен, че е, има разумен отговор на това да намалите местата на Германия само до 96 не съм сигурен, че има логически отговор на това, защо не, германците да имат само 96 места. Изложението е интересно, харесва ми ясната и прозрачна система, обаче искам да ви кажа, е, че в IGC шансовете да се постигне съгласие са е, равни на нула. Равни или клонят към нула? Клонят към нула. Благодаря ви, господин Тарковски. Благодаря, господин професоре, за ясното ви изложение. Участвах в дискусията, разбрах част от обясненията. Поздравявам ви за това, че ни изложихте тази прозрачна формула. Много ясно ни я представихте. Няколко бележки, ако ми позволите. Ние знаем, че по време на срещата в Копенхаген имаше някаква система, разполагахме още тогава с някаква формула. Но след като беше приета тя в Копенхаген, след това остана да бъде обсъждана от държавите членки. Малко повече информация бих поискал Относно е, закръгленията, е, базата е нещо е, правилно. Когато е, се закръгляват е, е, цифрите, всъщност е, е, това се прави в полза на големите държави, а не на малките. И ако искаме да отидем до край в тези разсъждения, бихме искали аргументи за базата и за тази база от 6. Тоест, възможно най-малката, която е 6. Трябва да обясним обаче защо, така че гражданите да разберат защо точно тази основа е възприета. 6 места и за да се извърши по-нататък реалистично разпределението. Идеята, която беше изложена пред Европейския парламент, обаче трябва да бъде защитена. И когато не говорим за тези пазарлъци, свързани с много от местата, депутатските места, като че ли не може да се стигне до решение, Смятам, че това е, е доста недостойно, недостоен начин на разпределяне. Предлагате ни елегантна формула при е, идеални е, дадености, но а, виждаме, че дори на това първо обсъждане вашата формула буди, създава проблеми на някои от държавите. Естествено, ние ще се стремим към една дискусия, която няма толкова стрикно национален характер, но това е неизбежно и нещата няма да са лесни. Но дори да не се приеме. Това буквално така или иначе трябва тази идея да, за дискусия да се а, предаде и на комисията. И във всички случаи ви благодаря. Благодаря, господин Брок. Е, това е много хитър трик на математиците от Кембридж. Със същия трик те дадоха възможност на британците да вземат отрицателно решение на референдума като дадоха повече места на консерваторите. Но сега сериозно. Лично аз бих се подписал веднага с две ръце под казаното. Много е правилно изчисленията да стават по математически метод, като се вземат предвид трите по политически причини определели числа до 96. Така че да няма повече необходимост от политически пазарлъци при всяко разширение. Тъй като още в училище бях слаб по математика, аз така много мъчително проследих основната мисъл, но смятам, че подхода е много правилен. Отчасти ние сами трябва да си обясним нещата, отчасти обаче ни е необходима и вашата помощ. Господин Хефнер, засегна важен въпрос. 96 немски места са залегнали в договора. Но в Германия ви, отдавна се води е, дискусията как може да се създава европейско законодателство, след като не се прилага един и същи принцип навсякъде. За това би било добре да ни помогнете малко, макар че числото 96 е политически предписано. Второто нещо, за което някой спомена, винаги е трудно, когато са на лице е, която е на лице логично решение, което обаче за 18 страни означава отрицателна сума. Това, разбира се, води до недоволство. Проблемът е политически. Не знам как ще се прокара тази формула. И точно в това отношение, а това е горе-долу средния порядък страни, ще се наложи в тези страни да се дадат много важни и логични обяснения, за да могат представителите на тези страни да го обяснят на своите парламенти. Тъй, че ще ви помолим по друг повод още веднъж да ни окажете помощ, като ни помогнете да, да се обосновем, да имаме е, ясни аргументи. Благодаря, господин Брок. Господин Шефлинг. Благодаря ви. Моите почитания към професор Гринвид според мен беше много полезно. Аз почти проследих това, което казахте и математиците ми казват, че това, което ни беше казано, беше достатъчно ясно за неспециалисти, за да проследят. Аз мисля, че видеото ще бъде полезно, евентуално DVD на 23 езика ще бъде още по-полезно. Аз мисля, че трябва да има дискусия по разпределението на местата възоснова на някаква база. Това има дългосрочни последици, заради това трябва системата да бъде гъвкава. Хубаво е, че тръгваме в тази посока е, разпределението на местата в някакъв случай става е, не е лично и е прозрачно и това е хубаво, но е, сега искам да кажа това, което господин Фокс каза, че действително има политически проблем с разпределението аз е, е, го правя по един е, много прост начин. Страните, които са малки, всъщност са свити. Например, Унгария, доста значително намаление. Има значително увеличение от 18 до 22. Това е хубаво. Ако правилно виждам, големите страни всъщност се справят много добре. Действително, Великобритания, Италия, Испания, Румъния, те всъщност са печеливши. Но аз имам чувството, че в институции като Европейски съюз стабилността се гарантира в системата от доверието от външните лица. Не знам е, е, дали е, няма да има опасност от свръхпредставителство на малките страни. Примерно, не знам дали знаете, че Шотландия и Уелс не са представители в Министерството в, в, в, в английския парламент. Така че аз мисля, че политически е твърде вероятно в, в е, е, хората ще кажат, че не са съгласни с това. Как мога да обясня е, че падаме от 24 на 22, после 18, после на 15 и така нататък. Какво става? Как мога да обясня това на, на моите избиратели? Е, отново, господин Хефнер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин професоре. Договорът е съвсем ясен по отношение разпределението на местата. Това, което не ми е много ясно, как ще се закръглява, ако тръгна да обяснявам това на мои избиратели, че трябва да се спазват много строги правила, тук всъщност ние винаги закръгляваме нагоре. А, освен това, 80% от депутатите не са математици, макар аз да съм инженер, и въпреки това ми е доста трудно да проследя цялата система, която предлагате. Смятам, че всичко това може да бъде ясно представено при всяко разширяване. Всяка държава членка може да загуби нещо – но проблемът, както подчерта господин Брок, наистина е в комуникацията и това ще е много трудно. Всички евроскептици в моята страна ще ръкопляскат силно при представенето на тази формула, която ще не се вода в тяхната мелница. Е, да, е, има три елемента, които са ясно определени. Но така или иначе трябва нещата да се изчистят, особено по отношение на закръгляването нагоре или надолу. И е, бих ви помолил е, да обясните допълнително това закръгляване. Разбирам, че за малките държави членки трябва да се закръглява нагоре. Защо да не се представят просто и ясно нещата, така че да можем да ги обясним на населението и то да ни разбере? Благодаря. Hoffentlich, Herr Professor Grimmet, э, auf die Fragen antworten. Много благодаря за досегашните отговори. Констатирам обаче, че съм бил разбран неправилно, което би било фатално. Тук става въпрос не, не за национални интереси. За първ път ми се случва такова нещо и ми се струва леко оригинално, че математическа формула ме поставя в такава роля. Аз непрекъснато се, обяс... се мъча да обяснявам на хората в Германия, че трябва да се прилага принципът един човек, един глас, че не може да се прилага принципът един човек, един глас, така че в съотношение ние с, в, от Германия имаме по-малко депутати, отколкото малтийците, да кажем, като съотношение на населението. Така че Ендрю Дъв е напълно прав. Би било добре да се намери формула, която да е ясна за всички. На второ място, напълно подкрепям политическите правила, които съществуват, които не бива да подлежат на обсъждане. Долна граница 6, 50, 96 о, горна граница и 751 като общ брой. Харесва ми също така, че прилагате формула. Доколкото разбирам, сте потърсили такъв знаменател, който в рамките на този марш да а, дава възможност за дегресивно пропорционално разпределение. Това е много чист принцип. Там, където резултатът е нечетно число, а това е обичайния случай, сте приложили принципа на закръглянето. Тук съм съгласен с господин Гроте. Може да се обсъжда въпроса, но не това е моят проблем. Политическите въпроси се обсъждат политически и това е достатъчно сложно, това предстои. Но в момента питам за математиката. Просто не схващам. Защо не вземете долната граница 6, горна 96, най-долу да вземете населението на Малта, най-горе това на Германия и на базата на това да се изчисли чист знаменател, който да намира единно приложение. Ще го кажа ясно. След е, една присъда на Федералния конституционен съд в Германия има една много сериозна дискусия е, и трябва да можем да се аргументираме, че няма произвол. Сега имаме а, формула, която единно се прилага за 26 страни, сам че не се прилага за Германия. Е, аз бих имал проблем да я обясня на своите граждани. Затова питам, защо само по отношение на Германия се подхожда политически, а във всички останали случаи математически. Лично аз предпочитам да има чиста математическа формула, такава, която да дава повече сила на малко малките държави и по-малко на големите. А тази формула според мен не е честна. А, Тарковски, ако сте да parlare. Господин Тарковски. Едно обяснение. Вие казахте, че нещо не сте разбрал. Е, когато казвам, че се слагаме националните шапки, това не значи, че защитаваме национални интереси, а по-скоро се вписваме в национална обстановка. Е, как ще отстояваме позицията си? когато е, обсъждаме въпроси, искам да се спра за едно затруднение. Затруднението в системата се изразява в това, че в парламента ние обсъждаме пакет цялата система. Докато в случая с Германия, когато това е договаряно, е, със съответния брой гласове в съвета е било много по-лесно е, немската позиция да се посочи. Е, вече има една позиция. Казва се, че Германия е най-голямата страна и заради това решихме нейните представители да бъдат 96. Когато вече имаме пакет, по-лесно ще можем да обясним позицията си но, в, но тук влизаме в друг свят, защото е, трябва да има математическа формула в парламента, при положение, че има 5-6 дефиниции. Това е, е политическото затруднение. Обаче, когато има формула, мисля, че друг начин за работа няма. Това е всъщност най-разумното, което можем да предложим, но възникват политически проблеми. Това е нормално да не обсъждаме въпроса без да изключваме контекста на нашите институции. Защото всъщност ние какво правим? Ние правим пакет, нещо се гласува в комисията, нещо се гласува в съвета, разпределят се местата, но ние като депутати и може би преувеличавам няма ли да бъде унижително за някой в парламента да ти каже млъкни, ви имате прекалено много места в парламента? Тази система е изход, но ние знаем, е, че политически е трудно, особено за страни, които губят. Винаги, когато мислите за системата, за парламента, аз гледам Полша колко места взима. Не защото изхождам от национални интереси, защото трябва да говоря на избирателите си и това е нормално. Благодаря. Е, е- Благодаря. А, професоре, преди да ви дам думата, нека и аз да ви задам един-два въпроса. А, сигурно забелязахте, че по време на дискусията си водих записки. И е, така, това, което аз е, чух е, е следното. Германия при прилагане на тази формула ще загуби някой друг депутат. И ако не беше договора, няма да получи достатъчен брой депутати. Но сред държавите, които се намират между е, минималния прак и тавана, е, се предвижда система, гарантираща пропорционалност. И е, да речем държава с 70 милиона ще получи 6 пъти повече депутати от тези, които имат 6 милиона жители. Тоест, установява се база, за тези депутати, които не са, е, чието брой не е залегнал в договора, за тях се прилага е, тази пропорционалност. Естествено, че е, трябва да се допусне възможност за грешки, но така или иначе е, резултата трябва да бъде възможно най-близък до пропорционалността, като базата е 6, а не 5. Така че си задавам следният въпрос – Като се има този прак и тавана, може ли да се приложи някак пропорционалност за тези държави, които се намират между тези две гранични стойности. Може би не съм разбрал достатъчно добре нещата, но не ми стана ясно защо вие се спирате на числото 5, а не 6 когато говорите за базата. И това, тази формула, която предлагате с оглед на разширяването на Европейския съюз, разширяване с относително малки държави, Харватия, Исландия, ако те се. А, а какво ще се случи, ако се присъединят държави с много по-голямо население, Имам преди Турция, например. Мисля, че ви дадох достатъчно хляб за размисъл и за отговори. Thank you, Mr. President. Благодаря. Повдигнаха се доста въпроси. Не съм сигурен, че разбрах всички въпроси или какво предполагате, но искам да се придържам към моите познания в отговор. Въпросът е за 696. Какво можем да направим с това? за най-голямата страна ще бъде е, трудно да, е, е, да докаже намаляването на броя, който става. Всъщност това се дължи на цифрите, които ни се подадоха. Ако за най-малката страна имаме 6 места, за най-голямата 96, тогава приемаме пропорционалност за това, което е между тях. Това е едното, което можем да предложим. Другото, което можем да предложим, е, това е броя на местата. Може да бъде от 6 е, до 9, 6 в зависимост от населението. Аз съм определил тази линия, но мисля, че всъщност повече от 16 страни са губещи, защото е, в общи линии трябва да се намали броя на населението, за да се приспособяваме към тази линия. Друг начин, по който стигаме гласуваме е, е, от 696 при положение, че имаме 751 член на парламента, тогава имаме крива. И не е необходимо е, да бъдете професор по математика. Взимате Excel, слагате цифрата и ще видите кривата, която се получава. е, примерно среща човек е мъж или жена на улицата и казват какво правите? Ами вкарах цифрите в Excel. Аз не смятам, че е принципен начин за разпределение на местата в Европейския парламент. Аз мисля, че ако този метод трябва да стане популярен и достъпен за всички, хората ще попитат доколко е честно това разпределение но трябва да внимавам не само да спазвам указанията. Аз съм математик, но аз съм и човешко същество. Сега, ако ни бяха е, е, зададени други правила, ако примерно ни бяха казани, е, че е, страните на заместник-председателя, който се знае, е, трябва да има определен брой места, например, тогава можем да се съобразим с тези правила и е, тогава е, да приемем метод за приспособяване към тези правила, но те не са ни зададени. Е, така че дискусията е полезна, защото за вас възниква въпроса какъв парлам... към какъв парламент искате да принадлежите. И как ще оправдаете това пред вашите избиратели, а евентуално е, и пред избирателите на страни около вашата страна, не само във вашата страна? Има и, имаше и други много интересни въпроси. Искам да видя дали съм си водил записки, дали ще ми послужат те. Така, основата как да се променя величината Б. Първо величината Б. Искам да въведа нова дума минимум. Всъщност Б е цифра, която включихме в изчисленията, а минимума е величина, която беше диктувана на комисията. 6. За нас 6 ни е казано и трябва да бъде 6 докато нашата основа е величина, която вкарваме в изчисленията, за да се гарантира минимум 6. Дали тази основа ще зависи от броя на страните и общо население на Европейския съюз? Е, според мен, е, за нас е, като група индивиди, индивиди е ясно, че трябва да бъде така, защото ние знаем, че имаме принципи и че ще има разширение и тогава минимума 6 е неразумен и не може да оцелее. Но все пак в задачата не ни беше зададено да се променя броя на страните. И затова в нашия доклад ще има раздел, е, който е, доброволно говори за това е, как тази величина Б ще зависи от броя на страните и остава открит въпроса на членовете на вашата комисия как да обсъдят въпроса и може би да предложат нещо, което им харесва. Една от възможностите е, както беше казано, пропорционалната величина е по-скоро да се придържаме към минимума, а не към базата, защото минимума винаги се гарантира. И после вече трябва да имаме насоки за работа. За нас това е възможно правило и можем да се съгласим с него и е, обикновените членове на общността могат да го приемат. Но за сега това не е дадено в задачата. Това не е условие на задачата. Искам аз да ви отправя въпрос. За нас като математици може да бъде по-удобно, но не знам дали ще бъде прозрачно. Всъщност ние можем да приемем като величина B не цяло число. Примерно 5,5 като основа. Като разбира се, пак ще трябва накрая да закръгляме. Но може просто да е удобно. Не ще имаме една удобна свобода. Примерно, ако предложим формула, е, разбира се, за минимума сме съгласни, трябва да е, е цяло число, докато Б може да бъде и дроп, обаче няма да бъде прозрачно. Това не е включено в доклада, но ще се обсъжда е, като вариант към края на реформата. Сега, е, е, говорихме за това, е, защо да не вземем като величина B6 вместо B. За съжаление се смени диапозитива и не можах да ви покажа страницата, която бях подготвил. И затова сега ще ви кажа какво имаше там. Двете системи, които обсъждахме подробно, не знам, да, двете системи, които подробно обсъждахме, е, можем да, да наречем 5 плюс препоръки. Ако вземем 6 като основа, 6 плюс нещо нормално е нещо, е, което е до най-близкото е, цяло число. 6,6, например, отива на 7. Е, ние знаем, че 6 е, е минималният брой места на страна и ни бяха, бяха ни посъветвани, че трябва да разберем 7 не е минимум. 7 не е минимум. Затова нека да приемем какво ще стане в долна, долната част на таблицата между двете е, таблици. 5 плюс Малта, Люксембург и Кипър, най-малките страни, получават най-много и съответно най-големите страни. Докато сега всички те имат 6 места. Така че Естония печели едно место, докато другите страни остават със същия брой депутати. Ако имаме 6 плюс най-близкото число, тогава е, имаме повече места за долната част на е, таблицата. Тогава Малта взима 6 места – Люксембург и Кипър стигат до 7. Естония отива до 8. Може би е, това е нещо, което е недопустимо. Ако обаче приемем, че Малта спечели е, още 8000 човека население, сега, е, за сега населението на Малта е 413 горе-долу. А, е, това, това не е грешка на нещастната Малта, но ако най-малката е, страна има още 8000 население, тогава имаме промяна в цифрите на населението и тогава се печели още едно место и е, страната получава 7 места вместо 6. Може би ще кажете, че грешим и сме готови да ни поправите. Ние смятаме, че някои от вас могат да кажат, е, че е, това всъщност няма да удовлетворява е, долната част на таблицата. Затова е, е, ще стане, ако имаме 6 плюс най-близкото голямо число, вместо 5 плюс е, пропорционалност. Сега, е, зададохте ни въпрос. Аз разбира се нямам отговор, но мога да ви кажа какво ще случи. Защо е, е, най-голямата страна си остава на 96? Това се оправдава, защото макар и да е регресивно, е твърде регресивно в край на краищата. Вярно е, че математиците не обичат това, защото ако видите крива, кривата в крайна сметката трябва да се доизкриви, за да се стигне до това. Тя вече не е диференциална. Там се получава ъгъл там се получава игъл. На нас това не ни харесва. Ние искаме а, плавни функции, а не а, ръбати функции. Така че а, ние искаме да предложим нещо гладко. А, така че ние гладко минахме към 96, без да се отказваме от нещо друго, защото ние не се отказваме от пропорционалното представителство в парламента, но тогава максимума за най-голямата страна, всъщност ако се откажем от това, тогава в момента ние имаме 96, докато иначе трябва да получи 105 ако се откажем от 96. Е, е, просто трябва да си построите нова сграда. И ако всяка страна иска да има повече депутати, тогава си постройте много голяма сграда и тогава всички ще са доволни на място. Обаче, ако една страна увеличи депутатите, всички останали ще ги увеличат. Мисля, че вече не звуча като математик и затова може би трябва вече да млъкна. Искам само да ви напомня, е, че населението непрекъснато се променя. Ние сега смятаме според сегашното население. Националното население се увеличава, намалява, хората е, се движат или се броят по-добре или по-зле. Така че всички тези разпределения на места са временни. Господин председател, не знам дали отговорих на всички ваши въпроси. Радвам се, че направих опит. И аз как мисля, че не можах да отговоря на всички ваши въпроси. Не искам така да става. Може би всъщност трябва да преотстъпя микрофона на председателството. Е, професоре. Не, не. Благодаря. Няма нужда, господин професор, Дискусията беше много интересна. Да, трябва да обмисля всичко, което чух. Беше много интересно. Мисля, че отговорихте на всички въпроси, освен може би тези на господин Дъв. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. една дискусия, свързана с е, избирателната процедура и разпределяне на местата, е, води до е, ясното, ясната констатация, че няма съвършена система и винаги се налагат компромиси. Принципът на регресивната пропорционалност е записан в договора и е неизменна част от системата, от парламентарната система. Това е една федерална, един федерален принцип, е, който е, цели да защити интересите на малките държави е, спрямо големите. Може би ще ми отговорите, че нямаме нужда от такава закрила, но не това е гледната точка на първооснователите на Европейския съюз и на авторите на договора. Парламентът в известна степен е съучастник в изготвянето на Лисабонския договор. И ако трябва да променим нещо, което е толкова основно, основополагащо, трябва да имаме достатъчно силни аргументи и причини да го направим. Чухме нещо интересно. Разпределянето на местата в Европейския парламент може да се разгледа и в един по-общ контекст. По което се доближава до квалифицираното мнозинство в съвета. И е, за това е, сега всяка държава членка има свой комисар. Това е, е залегнало в Лисабонския договор. И решението на парламента трябва да бъде разгледано именно в е, този контекст. Разбира се, че е, можем да променим е, е, броя на депутатите. Споразумели сме се за 751 или 750 плюс председателя. Това решение беше взето. Последните 20 минути на между правителствената конференция. Аз бях там и това наистина беше нещо напълно е, произволно. В крайна сметка се стигна до това решение 750 е, депутата плюс един. И е, това не почива на математически изчисления, а на исторически а, причини, които датират от Мастрийския договор. Така че има все още е, много да се обсъжда и дискутира по този въпрос. Е, ще очакваме окончателния доклад на професор Гримет. Благодаря му наистина много за направеното. Благодаря му и за присъствието сред нас тук след обед. Председателят благодаря. Господин Ефнер иска отново да... Просто исках да обърна внимание на следното. Вие, професор Гримел, попитахте дали сте отговорили на въпросите. Просто не отговорихте на моя въпрос и не разбирам защо. Ще ви го задам отново, а може би ще ми отговорите писменно и тогава вече ще се отнеза сериозно към това изслушване. Попитах ви какъв ще бъде делителят, ако 6 е долна граница, 96 е горна, но се прилага единен делител за дегресивно пропорционалния метод, когато се получат дроби въпросът а, за, т.е. отговорът за това, че ще ни трябва нова сграда, не е математически отговор. Аз искам да ви попитам какъв ще бъде знаменателят и чакам писмения ви отговор. Благодаря. Професоре, avevo fatto prima. Господин професор, ще се опитам и аз още веднъж да формулирам въпроса си от преди малко. Разбира се, че ви задавам въпрос, който е банален и не звучи като от устата на математик, защото не съм. Но след влизането в сила на договора, няколко страни трябва да имат по договор минимум шестима представители в парламента, дори когато по някаква случайност при математическия метод се изчисли, че те не достигат до толкова места. Но защо не се прилага този принцип към всички държави членки на Европейския съюз? Като шест е минимума, да защото ако прилагаме обикновените традиционни методи на пропорционалност, има някои държави, като например Германия, но може би в бъдеще ще, ще станат и повече, които достигат до брой депутати, които надвишават предвиденото в договора. Та, въпросът към вас е какво излиза, че малките страни ще получат не, няколко места повече или място повече? Питам за страните, които са в средната зона, не с минимално, но не и с максимално население а не тези, които биха имали по-малко от 6 или повече от 96 места, ако се прилагаше обикновения критерий за пропорционалност. Примерно, държава с население 10 милиона би трябвало да е представена с 6 пъти по-малко народни представители, отколкото държава с 60 милиона брой население. Прав ли съм или не? Благодаря, господин председател. Вие си спомните, господин председател, че зададохте и друг въпрос, пропуснах да му отговоря. Как е, тази система е, ще, има, ще вземе предвид присъединяването на големи страни? Е, отговорът е много лесен. Ако трябва да се присъедини нова голяма страна към Европейския съюз, тогава, примерно да речем страна от размера на Турция, тогава веднага се отменя 96, защото тази голяма страна ще вземе много страни и тогава друга голяма страна трябва да му ги отстъпи. И резултатът е, сега не мога да ви го посоча точно, тогава ще трябва всички страни да имат по-малко 96 места. От математическа гледна точка, присъединяването на голяма страна като Турция, например, ще направи прилагането на формулата по-просто и по-рационално. Господин Хефнер ми зададе въпрос. Извинявайте, ако не ви отговорих, може би не ви отговорих точно, защо е, ние просто теглим една линия от 6 до 96. Отговорът е, че можете да го направите. Е, ще стигнете до по-малък парламент защото има определен брой параметри и определен брой ограничения. И ако теглите тази черта, е, големите страни е, всъщност ще е, получат по-малко, а други, които са по-надолу, също ще, бъдат, ще получат по-малко. И дали това може да се обоснове по принцип? в, е, от чисто гледна точка на пропорционалност може да е по-удовлетворително и по-лесно да се докаже. Е, много страни ще загубят места и общо е, парламента вече няма да 751, а по-малко и няма да ви трябва голяма сграда. Не знам какво ще стане, лесно е да се сметне, но не сме го сметнали за сега. Защото ни посъветваха ако е възможно да постигнем максималния размер на парламента. Това не беше твърдо условие в задачата, а пожелание. И за това повтарям, ние можем да направим каквото пожелаете. Аз не мога да ви кажа сега специално за делителя, много по-лесно ще стане всичко, но парламента ще бъде по-малък, но големите страни ще получат по-малко места като последица. Господин председател, вие попитахте, ако поправете ме, ако не ви разбирам правилно, искам да перифразирам въпроса ви. Примерно, Камерата на представителите в Съединените щати, колко са местата там? Като цяло в Съединените щати, според Конституцията, местата в Камерата на представители е, е, и тук има думи, които могат да се обсъдят, но се смята, че е пропорционално на населението на съответните щати. Обаче има ограничения. Има минимум едно място за всеки щат. Естествено, че проблемът години наред е бил обсъждан. Има много академични публикации по въпроса, но всъщност това означава, че е, дават се места места е, има винаги е, делител, винаги се избира някакъв делител. Ограничението обаче е, че всичко се разпределя пропорционално. Всички е, обаче. Е, на някой се стига само до едно. И така, че в случая с Европейския парламент ние правим същото, е, обаче е, трябва минимума да бъде 6 това е принципен начин за разпределение на места, обаче е, е неблагоприятно за малките страни. Защо? Е, можете да го сметнете. Е, сега тук целият свят ме гледа и не мога да го правя в залата, но това означава, че всяка Е, можете да изчислите колко трябва да ви е населението, за да получите 6 места в парламента. И резултатът е, че в долната страна на разпределението на местата най-малките страни губят а, а, губят от сега, спрямо сегашните места, които имат. А ние тълкуваме това е, като не спазване на принципа на регресивната пропорционалност. Именно поради това ние не предлагаме това. Пак ви казвам, ако не съм отговорил на всички въпроси, за мен е удоволствие. Много ви моля, е, бъдете търпеливи. За мен е удоволствие да стоя тук и да отговарям на въпросите ви. Благодаря, господин председател. Eh, Благодаря, господин професоре. Мисля, че ще изразя мнението на всички членове от комисията, изказвайки ви благодарности. Ако а, някой а, поиска да учи математика, бъдете сигурен, че ще го изпратим в Кембридж. А, ricordo, l'avevamo già deciso che per presentare gli emendamenti... Припомням, че и измененията трябва да се внесат до 17 март. А, не, до 17 февруари се поправя председателя. А, и също така, нека да ви припомня следващите заседания на, какви, дати на кои дати са. И така. Извънредно заседание на 14 февруари от 21 часа до 22.30 в Страсбург. От 20 до 22.30. Променено ли е? Да, има грешка и заради това в текста за това аз сбърках от 21 часа до 22.30 21 часа на 14 февруари в Страсбург. Следващото извънредно заседание е на 17 февруари от 10 до 12 отново в Страсбург. И след това на 14 март от 15 часа в Брюксел и на 15 март от 9 до 12 и половина тук в Брюксел. Това трябваше да ви съобщя. Мисля, че изчерпахме дневния ред. Идната седмица. A questo punto è inutile introdurre altri problemi complessi. Anche di... Е, мисля, че няма какво още да добавим днес, е, така че закривам заседанието.